Следващата точка в дневния ред е съобщение от страна на комисията за етап на развитие на преговорите по Европейския банков съюз. Както виждате, комисарите сменят местата си. Сега искам да приветствам комисаря Барние. Добре дошъл. И когато се подготви, ще му дам веднага думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря ви за този дебат, който предшества гласуването по Банковия съюз. Пет години след фалита на Леман Брадърс, никой не може да отрече, че всички ние заедно, парламентът, министрите на финансите и Европейската комисия, разработихме и изпълнихме редица инициативи в отговор на кризата, да извлечем полуките, да намалим е, до минимум щетите нанесени на гражданите и в крайна сметка да стабилизираме финансовия сектор с капиталовите изисквания 4 и докладчикът Карас направихме основите за единен правилник, който се е прилагал от 8000 банки. Това е най-доброто оръжие срещу опасността от фрагментацията на сектора, като се запазва същевременно спецификата и разнообразието в европейския банков пейзаж. Заедно с единия механизъм за надзор на банките, Свен Гигот и Мариан Тисен бяха активни докладчици вие ще гласувате този доклад. 6, милион, 6 хиляди банки в еврозоната бяха подложени на координиран надзор под ръководството на Европейската Централна банка. И тук искам да поздравя Марио Браги за неговите усилия. Новият управителен съвет се надяваме да продължи активна работа. Този аспект ще запази единния пазар, всички държави членки могат да се присъединят към единният механизъм за надзор. Заедно с това, госпожи и господа депутати, не бива да изпадаме в да се самоуспокояваме и да почиваме на лаврите си. Престои ни още много работа. Единия надзор, кое е изключително важен въпрос, но то е само първият етап към Банковия съюз. Най-напред е, трябва да продължим с оздравяването на банковите отчети, така че банките да бъдат солидни. Банковият съюз е най-големият общ проект след създаването на еврото, трябва да се основава на този стълб единият механизъм за, за банково оздравяване въз основата на ясни предвидими правила банките да плащат за банките, а не разходите да се поемат от данакоплаците. И първият приоритет е да се приеме директива за оздравяване на банките, да се избягва системното обществено спасяване и загубите на фалиращите банки да бъдат поети от кредиторите, акционерите, а не от данакоплаците. Да, е, преговорите продължават от година, което не е изненадващо за толкова сериозна реформа. Трудността състои в това да съчетаем необходимостта от правна сигурност за кредиторите и инвеститорите, които да са запознати с евентуалните рискове. Заедно с това гъвкавостта, така че в определен момент фондът, фондът да бъде попълнен. Първи, беше, през юли се проведе първата тристранна среща в много позитивна атмосфера и тук искам да поздравя Гунар Хотмарк и депутатите за тяхното положително и конструктивно отношение. Споразумението е необходимо, за да се осигури добро функциониране на механизма за оздравяване. Заедно с този приоритет има и още един много важен, а именно въвеждането на единен механизъм за оздравяване, който предложих от името на Европейската комисия на 10 юли. Имаме нужда за ясен механизъм за взимане на решение, който се основава на единен съвет за оздравяване, който да е в състояние да взима бързи решения за всички банки. Що се отнася до рефинансиран с частни капитали, се предвижда единен фонд, който се попълва от банкивия сектор. Банките трябва да плащат за банките. Фонда трябва да бъде достатъчен, да може да се мобилизира бързо, за да се осигури бързо оздравяване и, да, и стабилността на банките. Първото заседание на работната група беше проведено на 10 юли Утре и в други ден ще разговаряме с министрите на финансите в Вилнюс. Много се радвам, че парламентът е определил Елза Ферейра като докладчик. Разбирам, че сте си поставили амбициозен график. Първият разговор с вас даде възможност да се уточнят детайлите по правната основа. 114 от договора, както и предложението за директивата за оздравяване. Искам да уточня, че що се отнася до комисията, ние не търсим допълнителни отговорности. В рамките на сегашния договор има достатъчна достатъчно правно основание, ние ще е, играем минимална роля. Механизма за оздравяване ще е, се осъществява от държавите членки. Осигуряваме е, осигурихме, уверихме държавите членки, че взаимоотношенията между различните страни ще се развиват в зависимост от потребностите в съвета ще бъдат представени различни фактори. Накрая взаимодействието между единия механизъм за оздравяване и националните органи за оздравяване в държавите членки ще се е, регламентира от директивата. Госпожи и господа, всички тези въпроси са предмет на работа и решения, които ще взимаме през следващите седмици. Да, очевидно е, че има различия между комисията, парламента и държавите членки. Аз се вслушвам във всички различни мнения и се надявам, че ще успеем да намерим заедно решения, които да са приемливи за всички страни. Надявам се, че тези решения ще бъдат взети бързо, при всички случаи преди края на годината. Най-късно до марта до година имаме исторически шанс да приключим банковия съюз, да управляваме основния източник за финансиране на економиката 65% от економиката в Европа се финансира от банките и този източник на финансиране е и много важен източник на риск, както видяхме. Целта, която сме си поставили е стабилност и банките трябва да могат да вършат своята работа, именно да финансират економиката, потребителите и предприятията. Благодаря ви е, за вниманието и очаквам с интерес вашите мнения. Благодаря много, господин комисар. Сега искам да направя едно съобщение. След в съответствие с решение на председателския съвет по време на този дебат няма да има въпрос с синя карта, нито спонтанни изказвания. Господин Гиголт е следващият оратор. Insbesondere, liebe колеген Тайс, благодаря много, господин председател. Благодаря на всички колеги, с които работихме чудесно, но най-вече на колежката Тайсън. Днес е, е един важен ден. В последните години, като че ли имаше доста моменти, в които ние не можехме да се справим с кризата. Същевременно стигнахме обаче до прозрението, че трябва да потърсим механизъм за надзор върху кредитните институции, тъй като една голяма част от банките бяха извършили недопустими неща, които доведоха до кризата. И ето, че е, е, институциите успяха да се споразумеят е, във връзка с създаването на един механизъм е, за единен надзор. Е, Същевременно е, Европейския единен механизъм за надзор е, е, включва в голяма степен и участието на националните компетентни органи. Що се отнася до големите банки, там можем да говорим за висока степен на концентрация на политическа мощ, на политическа власт, ако щете. А това на всяка цена изисква демократичен контрол. И Европейският парламент получава е, с е, регламента, за който е, говорим, именно тези възможности да упражнява много силен надзор върху процедурите за избор на председателите на надзорния съвет. По този начин ние показваме, че действително сериозно се отнасяме към нашите правомощия за демократичен контрол. А ако системата за единен надзор не е, функционира разумно, е, ние ще можем е, вече като парламент, не само в рамките на съответните парламентарни комисии и подкомисии, да изразяваме нашето становище и да действаме много по-ефективно. Е, когато банката извършва проучвания, разследвания в рамките на своя надзорен така, ресор, в рамките, в рамките на тези свои правомощия, тя ще може и ще трябва да предлага съответната информация на Европейския парламент. И по този начин ние ще можем, именно като парламент, е, да упражняваме в много по-голяма степен и много по-ефективно нашите правомощия по отношение на надзора на кредитните институции. Тъй като надзорът е част от е, правомощията на Европейската Централна банка, Европейския парламент не можеше до този момент е, да разграничава е, фискалната политика от валутната, от паричната политика. И това доведе до невъзможност да се упражнява надзор върху някои от големите застрахователни компании, които обаче са тясно свързани с банковия сектор. Европейския банков орган ще поеме също част от надзорните функции и в бъдеще там ще има много по-малко решения, които ще изискват непременно квалифицирано мнозинство, т.е банковият орган ще може да работи много по-бързо, по-ефективно. Европейската Централна банка във всеки случай ще изпълнява основните надзорни функции, е, като е, ще контролира също и моделите, по които работят е, търговските банки не само, че съвместно ще е, упражняваме надзора, но и заедно ще носим отговорността и за това се налага на всяка цена да се създаде една система от компетентни органи на европейско равнище. Колкото е възможно по-бързо, трябва да изберем и назначим председателя на надзорния съвет. Трябва да се започне с безкомпромисен надзор по отношение на основните европейски банки. Смятам, че е, в рамките и на националните парламенти, и на Европейския парламент трябва да е, разграничаваме стрикно съответните е, сфери на действие, но и да упражняваме безкомпромисно нашия надзор. Госпожа Тайсън има думата сега. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, колеги, вчера се проведе дебат за състоянието на Съюза, а днес е, се занимаваме с състоянието на Банковия съюз. Трябва да кажа, че той може да даде тласък на развитието на Съюза. Трябва да работим наистина здраво, за да можем да излезем от а, тази криза. Има признаци на възстановяване на економиката, но това не означава, че трябва да легнем на лаврите си. Не, трябва да направим един общ фронт, за да можем а, да изпълним този банков съюз до края на този мандат за този съюз е много важен, защото той не е само кръгален камък за нашето засилено сътрудничество. Идеята е обаче да върнем и необходимото доверие, за да може да насърчим хората, лицата да инвестират в устойчиви проекти, е, в економика, която е устойчива и създава работни места. Колеги, след малко ще гласуваме заключително по законодателния пакет, който реорганизира надзора върху банките. и това става европейска компетенция. Цяла година отне е, работата по този въпрос и аз искам да се присъединя към е, казаното от Свен Гиголд. Е, трябва да приключим и другите досиета с същата динамика, с същата скорост, за да може да бъде завършен този банков съюз. Моят доклад е точно за засиленото сътрудничество и беше представен в края на миналата година. Наистина много работа свършихме, колеги, и много за повече превенция, за повече надзор, но сега трябва да направим така, че да има целенасочен надзор, който да доведе разбира се, понякога и до болезнени решения, но ще ни даде и възможност да изградим онези механизми, които пък да дадат възможност да се действа без фрагментиране на вътрешния пазар по един ефективен и ефикасен начин. И това е духа на предложението, една отлична основа за по-нататъчна работа. Единната е, книга с правила е изключително важна. Ще опазим и хората, които оставят парите си в банките, както и самите банки. Е, трябва да има координация между държавите членки. Е, в момента отсъства. Имаме нужда от европейско управление, за да може да се гарантират депозитите. Мисля, че гражданите ще бъдат убедени само когато видят конкретни резултати. Ще видим плодовете на труда си само ако направим един пълен банков съюз. Ако успеем, мисля, че гражданите ще разберат, е, че бъдещето ще бъде различно от миналото. И че ще работим по-ефективно и ефикасно и ще работим много по-бързо е, за излизане от кризата. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на колегите от групите. Първа е госпожа Въртман Кол. Благодаря, господин председател. Започваме да виждаме признаци на економическо възстановяване. За съжаление обаче няма доверие в банките и нези, които пострадаха най-много от кризата, са и онези, които имат най-слабо доверие. Кредитирането е недостатъчно или, на високи, или при високи ликвени проценти, а кредитирането всъщност е изключително важно за економиката. Много важен стълб на Банковия съюз е единия надзор. Само, че не, не мина без трудности. Европейска централна банка е независима. Тя има За да бъде легитимна, тя трябва да се отчита пред парламента. Много благодаря на Мариан Тисен и на Свен Гиголт и на останалия екип преговарящи за извършната работа. Господин председател, Банковият съюз все още не е изграден. До година предстоят много пречки преди, наблюден, преди надзорът да бъде въведен. Ако виждаме, че след като банките не са здрави, трябва да могат да се предприемат мерки на европейско ниво. Моята група гледа на вашите предложения, господин Барние, като на предложение в, в правилната посока. През следващите седмици и месеци обаче трябва да уточним подробностите. Като докладчик Всянка сянка от ЕНП мога да ви уверя, че ще работим активно е, в името на единна позиция на парламента. Въпросът е спешен. Заедно с това обаче е ясно, че на европейско ниво трябва да има европейски правомощия за решаване на кризите. Господин председател на ЕЦБ предстои огромна работа през следващите месеци, така че да се въведе банковият надзор. Банките трябва да приемат изисквания. Необходимо е те да имат довери. Понякога има несигурност за това, кой ще е, наделее, кой ще има най-много правомощия. Комисията, ЕЦБ ще има разделение между паричния и банков надзор. Има опасност тази разделителна линия да се замъгли. Независимостта е много важна в тази дейност, защото не можем да отсъждаме надзора върху банките от страна на ЕЦБ ще даде възможност да се възстанови доверието в банките. Трябва да прекъснем връзката между управляващите и банките, защото економическото възстановяване се бави. Можем да го стимулираме, ако банките започнат да вършат, да изпълняват основната си задача, да предоставят кредити на фирмите и гражданите. Благодаря ви. Госпожа Ферери има думата. Уважаеми колеги, господин комисар, реакцията на Европейския съюз е, на кризата бе слаба, неефективна. Но ако в края на легислатурния период ние успеем да е, завършим банковия съюз, е, това ще бъде действително адекватен отговор на кризата. Това в крайна сметка ще ни даде възможност наистина да излезем от нея не е възможно а, да продължаваме с а, спекулативните сделки, с наливането на пари в а, банки, които очевидно не могат да бъдат устравени. Неолибералната политика доведе всъщност до това незавидно положение. Ние се намираме в ситуация на финансова стабилност. Цялата система е в опасност една част от банките, е, които изпитват трудности, се подкрепят от е, държавите в еврозоната, но това пък е, затруднява развитието на целия Европейски съюз, така че ние трябва да преустановим тази вредна система на подпомагане на банки, които очевидно вършат грешки и не могат да бъдат спасени. Абсолютно спешно, абсолютно необходимо е да създадем нов единен механизъм за надзор. Е, всички ние в Европейския съюз осъзнаваме тази потребност. Нуждаем се от една стабилна сграда, е, която се крепи на няколко стълба. Що се отнася до е, надзора, до работата на банките, единият от важните стълбове е именно посветен на кредитните институции и надзора върху тях. Европейският банков орган ще поеме също своите задачи в рамките на единия механизъм за надзор, но основната тежест пада върху Европейската Централна банка. Водихме преговори през цялата седмица и те най-сетне се увенчаха с успех. Както казах, всеки ще поеме своята отговорност не на последно място и националните държави. Да се надяваме, че е, в близките месеци наистина ще се уверим, че сме създали една добра система в полза на гражданите. Е, радвам се, че получихме от комисията предложение още преди лятната вакансия, така че да можем да работим интензивно и през летните месеци върху е, инструментите, свързани с е, преодоляването на кризата. Гаранциите на влоговете, гарантирането на влоговете, това е един от важните стълбове, за които говоря. Принципите, е, които са заложени в новия регламент, е, се подкрепят от всички политически групи. Още през 2010 година е, ние приехме доклад по собствена инициатива. Продължаваме да работим по досието. Европейският парламент ще участва много активно в осъществяването на Банковия съюз защото не е достатъчно да защитим само данакоплаците, вложенията на хората. Ние желаем да запазим най-вече финансовият банковия сектор, който е в основата и на един економически преспоритет. През 2008 година започна кризата и все още продължава. В никакъв случай не можем да се бавим. Благодаря. Госпожа Голар е следващият оратор. Добър ден, господин комисар. Благодаря на всички. Имам желание да кажа най-сетне успяхме да преминем една крачка е, предстоят ни още много, но все пак е, е направена крачка. Благодаря на Свен и на Мариан за извършната работа. Стъпката е значителна, като си спомним, е, когато парламента, когато искаше и настояваше за банков надзор през 2010 година, идеята изглеждаше невъзможна. Не е лошо от време на време да сме доволни. Това, което бих казала, това, което искам да кажа е насочено към Европейска централна банка, макар че тя не е представена тук. Сега и се предоставят нови правомощия. Освен това, тя ще се отчита пред парламента. Решенията, които банката ще взима, са много важни. Винаги сме изправени пред проблема за еврозоната, за участниците, за членовете на еврозоната и унези, които не са в нея. Мисля, че не бива да се отказваме при първите трудности. Това въжи особено и за унези, които не влизат в еврозоната мисля, че въпросите и за ветото трябва да бъдат решени. Банковото оздравяване е много важно. Ги Верховстат каза това. Ние сме готови да направим всичко възможно този текст да бъде прият до края на този мандат, да не оставяме нещата да се протакат, тъй като ние трябва да, да докажем своята воля да действаме решително и по резултатен начин. Благодаря, господин Ламбер, със следващия оратор. Благодаря, господин председател, драги колеги. Става дума за, въп... за демокрацията. С други думи, как може политическата власт да възстанови контрола си върху един сектор, който продължение на дълги години се самоосвободи от е, голяма част от контрола. Да, до голяма степен това се, е, това се дължи и на дерегулацията, но и на факта, че онези, които трябва да контролират, не контролираха. Бан... Е, френските, германските, белгийските банки всъщност инвестираха в балона на недвижимите имоти в Ирландия и в други страни. Също така бяха осъществени множество сливания, които имаха катастрофални последици, например банката Фортис. Всичко това говори за недостатъчния контрол. Има нужда от нещо, което, за което ние настояваме отдавна, а именно единен надзор. Е, е мисля, че е необходимо да има ясни правила за надзор Стъпката, която предприемаме е важна, но трябва да се премине през две изпитания. Първо, доверието. Когато разгледаме внимателно е, отчетите на банките през следващите месеци, тези анализи ще бъдат ли по-прецизни от стрес-тестовете, които се оказаха крайно неубедителни. Това ще бъде първото изпитание. По-нататък е, Европейска централна банка няма опит в надзора и ще има ли възможност е, да осъществява тази дейност по достатъчно прецизен начин, за да контролира банките. Второто изпитание и Свен го е, а, това е демократичния контрол. Европейска централна банка е незави... има независимост но е независим, но независимо от това, тя трябва да се отчита. Ето защо ние имаме нужда от междуинституционално споразумение. Благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателят. Госпожа Суинбърн на следващият оратор. Днешният единен банков механизъм бе обявен през юли 2012 година като част от банкови съюз в еврозоната. Три е, важни аспекти има, които обаче са недовършени. Искаме схема за гаранция на депозитите, след това санирането на същите, както и общ е, фонд за оздравяване за онези банки, които имат проблеми. Нито едно от е, тези досиета не трябва да бъде прибързвано, защото структурата сега трябва да бъде изградена правилно. Постоянно трябва да притесняват и онези вътре, и онези тези вън механизма, тези въпроси. Ние много внимателно изградихме системата, знаем какви могат да бъдат последствията за всички играчки, играчи. Е, голямата част от всички механизми, с които сме свикнали в националния контекст, обаче са гарантирани в е, тази нова надзорна структура. ЕЦБ, като независим надзорник, трябва да знае обаче, че независим не означава безотчетен. Екипът на парламента, който водеше преговори, настояваше за междуинституционално споразумение, което даде възможност на парламента да оказва по-голям надзор върху решенията на ЕЦБ по банковия съюз. Създадахме една система, която означава, че парламентът трябва да може да разбере и да обясни на своите граждани трудните решения, които ЕЦБ трябва да вземе в бъдеще, що се отнася до състоянието на банките, на економиката като цяло. Моята група искаше да направим така, че онази част от ЕЦБ, което се занимава с надзор и другата, която се занимава с парична политика, да са разделени, защото паричната политика не трябва да бъде влияна от политиката. Е, много се радваме, че има отделни линии за отчитане, отделни екипи, които ще работят. Има и много решения, които трябва да се вземат, разбира се, в една структура, която ще се предложи на управителния съвет. Европейския парламент а, има една а, особена група, нашата група, в а, която голямата част от а, членовете са от държави извън а, еврозоната. Искам да благодаря на екипа за преговори, най-вече госпожа Тайсън и Свен Гиголд, за това, че признаха, че за да работи този банков съюз, той трябва да взема предвид потребностите на унези, които са извън еврозоната също. Този пакет, по който ще работим днес, всъщност създава единен надзорник за еврозона еврозоната, като в същото време се запазва интегритета на самата зона. Има много банки, които работят трансгранично, има и банки в страни, които не са членки на еврозоната, които работят така и за това за всички европейски страни е важно да успее този механизъм. Знам, че беше много трудно за някои парламентаристи да подкрепят една двойна структура за гласуване вътре в банковия орган на Европейския съюз, но опазването на единия пазар за онези, които са решили да останат извън еврозоната, е още един от ключовете към економическото възстановяване и бъдещата, бъдещия стабилитет. Големи големите политически приоритети, които не вземат предвид случващото се в действителност, са част от причината, поради която имахме а, такава криза на задлъжнялостта. Искам и се колегите, които се занимават с останалата част от елементите от Банковия съюз, също да гледат по-нашироко и да вземат предвид онези, които са извън единния режим на надзор на ЕЦБ. Трябва да има справедливост за всички, онези, които искат да не навлизат в единната система, други, които искат да влязат, защото това е важно. И това е важно за моите избиратели една по-интегрирана финансова система в еврозоната вече става факт в един по-широк единен пазар. Благодаря. Следващият оратор е господин Клюте. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Необходимостта от е, Европейски банков съюз и Европейски банков надзор, е, според мен, е, е нещо очевидно за большинството от депутатите. Въпросът е как точно ще функционира този единен банков надзор и банков съюз. В това отношение имам известни съмнения. Е, първоначално се смята, че е, надзорът ще съществува най-вече в еврозоната. Е, това все пак е твърде тясно пространство в сравнение с цялата територия на Европейския съюз. Е, и с, оставаме с впечатлението, че това ще бъде, така да се каже, печуърк. Е, един килим, е, закърпен от няколко парчета. Постепенно ще се добавят някакви парчета и ще ги зашиваме към първоначалното. Ако извън еврозоната се появят проблеми, след това ще трябва да ги решаваме пак с средствата, най-вече на страните в еврозоната. Е, въпросът обаче е как точно е, ще се осъществява надзорът е, от страна на Европейската Централна банка. В рамките на междуинституционалното споразумение е постигнато много, наистина много, но все пак остава една голяма въпросителна. Как точно трайно, устойчиво ще решим проблемите в рамките на целия Европейски съюз. И аз се страхувам, че в момента залагаме основите на един е, механизъм, който е, има слабости в конструкцията. Е, страхувам се, че не това е трайната основа, върху която ще можем да стабилизираме банковата система в Европейския съюз и да решим всички проблеми. Съгласен съм с е, Свен Гиголт, е, че е, това в крайна сметка не зависи е, най-вече от екипа на преговори, излъчен от Европейския парламент. Нещата зависят най-вече от съвета. Съветът би могъл да промени начина по който в момента изглежда банковия надзор съгласно междуинституционалното споразумение. Съветът би могъл да разшири обхвата на надзора и през следващите години действително да се радваме на един ефективен механизъм. Много, много се надявам, че съветът наистина ще отговори на това предизвикателство. Благодаря ви. Благодаря. Господин Клюте, господин Морганти има думата сега. Благодаря. Аз нямам нищо против по-голям надзор върху банковия сектор. Ако в миналото бяха извършвани адекватни контролни мерки, ситуацията в много от банките нямаше да бъде толкова трагична. Искаше ми се да попитам председателя Драги днес, който отсъства, къде беше, когато случваха онези проблеми, които са свързани с най-старата банка, Монте и Паски ди Сиена. Голямата част от трудностите всъщност идват след това, че Антон Венета излезе от пазара. Много висока цена бе платена. Всъщност това стрива, скрива едно едни неясни пари, които не е ясно откъде идват. Господин Драги знае откъде идват парите на Антон Вената, защото всъщност я беше продал на едни холандци като съветник на Голдман Сакс. Тогава обаче не направи нищо и не ми се иска ЕЦБ да повтаря същите грешки, да прави грешни оценки може би желани, що се отнася до надзора на банките. Въпросът за фонда обаче е съвсем друг къде пише, че трябва да се спасяват всички банки, които срещат трудности. Трябва да се намесваме единствено и само когато опазваме онези, които се занимават с управлението на спестяванията на гражданите, а не онези, които играят леко на пазарите и то безразсъдно. Нека да кажем стига, да използваме парите на гражданите е, за а, спекулативни цели. Това не бива да се прави. Трябва да се върнем а, към модела глас Тигъл, американски модел. Всички други инициативи, що се отнасят до банковия сектор, всъщност из, произлизат и се изкривяват от този проблем, който е в същината на нещата и трябва да бъде разрешен. Благодаря, казва председателя. Последен е господин Зилстра. Господин председател, благодаря ви. Европейската централна банка не е независима институция, е, както е записано в договора. Това е политически институт, който е, очевидно работи в полза на е, южните държави и финансира тези държави в по-голяма степен, отколкото това е необходимо. Сега отново Европейската Централна банка в противоречие с записаното в договора получава допълнителни правомощия. На практика е, член 228 предвижда нещо друго. Е, Дексия на времето беше една прекрасна банка е, или банката на, Ципър, на Кипър. А, имаше такива примери за добре функциониращи банки в Холандия, които обаче междувременно вече са закрити или живеят благодарение на помощта, която им се налива в тях. Наистина, в никакъв случай не можем да решим нещата единствено чрез Европейската Централна банка. Банките би трябвало да получат достъп също до някои възможности за финансиране. Не е задължително да минаваме по пътя на Европейската федерация. Федерализма е грешното решение. Е, заблуждавате гражданите. Е, опитвате се да им обясните, че това е, така да се каже, е, разковничето за решаването на всички проблеми, а това не е така. Накрая ще дам думата на комисаря Барние. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати за изказванията. Благодаря и за всички предложения и препоръки, които отправихте през последните 12 месеца. Както каза Мариан Тайсен, Европейският банков съюз, който изграждаме, в крайна сметка ще получи вашият вод днес, да се надяваме. Много е важно доверието на гражданите в Европа. Както видяхме на среща на Г20, Банковият съюз ще спомогне и за възстановяване на доверието и на външния свят. В крайна сметка това ще бъде и този начин ние ще дадем израз на усилията, които полагаме през последните 12 месеца. Искам отново да благодаря на Елиза Ферейра за нейната подкрепа и за работата, която върши насочена към бързо приемане на решение. Ние искаме да вървим максимално бързо. Утре ще разговарям с министрите в Вилнюс. Господин Морганти, ние не сме приключили с тези текстове миналата седмица. Аз предложих нов регламент за паралелната банкова система. Следващата седмица ще представя нов регламент, за да е, регламентираме е, банковите критерии. Трябва да има ясно разграничение на рисковете които са свързани с е, инвестициите и с инвестициите с инвестиционната дейност на банките и дейността им свързана с обслужване на гражданите. Искам да кажа, че ние следим за ясно разграничаване на функциите на ЕЦБ. От една страна паричната стабилност, която е основната им функция и новата функция, предвидена от договора, а именно банковия надзор. Искам да кажа и на госпожа Суинбърн, че споделям нейното мнение, както спомена и Силви Голар, за мястото в механизма за надзор на страните, които не са и все още не са в еврозоната и които искат да участват, като зачитат е, единния характер на пазара. Благодаря на госпожа Вортман за подкрепата. Господин Ламберт спомена за оценката на банковите отчети. Много важна дейност. Европейската Централна банка пожела да осъществи тази дейност преди да започне да изпълнява функциите си по надзор. Надяваме се, че тази функция ще бъде изпълнена прецизно вие изразихте желание тази дейност да бъде изразена от независими активи, от независими екипи. Заедно с това обаче банката трябва да е запозната в дълбочина с проблематиката, която се очертава. Господин Клуте, Европейската банка ще осъществи е, оценка на, на ниво 28 държави членки. Каквито и да са тези дейности, е много важно те да бъдат осъществени е, по прецизен начин. И накрая благодаря още един път на Свен Гиголт и на Мариан Тайсен. Господин Ламберт повдигна въпроса за правомощията на парламента правомощия за контрол. Много се е, радвам, че беше постигнато междуинституционално споразумение между парламента и Европейска централна банка. Това не е било лесно, но вие играете много важна е, роля в това споразумение. Заедно с това, благодарение на вашата работа, мисля, че успяхме да постигнем балансиран компромис. Все още не сме приключили. Аз не съм привърженик на самоуспокоението. Ще сме доволни от своята работа, когато я приключим. Сега изграждаме първият стълб. През 2014 година трябва да се изгради вторият стълб, е именно оздравяването и се надявам, че ще продължим работата с същия дух на решителност и в същия дух на конструктивност председателя. Благодаря, господин комисар, благодаря на ораторите. Дебатът приключи. Прекъсвам заседанието до 12 часа, когато ще започне гласуването.